И така, първо обсъждане на доклад по собствена инициатива за актуалното състояние на отношенията между САЩ и САЩ, нашия докладчик. Искате ли да продължите, господин Брок? Защото това е вашия доклад. Виждам, че няма промяна на публиката, така че само встъпителни думи Надявам се да получат критични бележки, така че да формулираме нещата по-ясно, особено след чутото тук, това, което научихме днес тук от нашите гости. Искам да изслушам колегите, техните предложения, какво според тях може да се подобри, за да имаме по-добри приоритети. Благодаря, господин Брок. Uh, и така имате проект от доклад на английски, изпратен е по имейл. Ще бъде преведен на всички езици тази седмица. Имаме докладчици в сянка. Имаме докладчиците в сянка. За социалистите и демократите господин Пашко. Заповядайте, господин Пашко. Благодаря. Господин Бощинаров всъщност е докладчика в Сянка, но той не е в Брюксел. В Румъния си е. По медицински причини. Затова го замествам. И затова ще прочета няколко думи, които той е подготвил да изчета. Ще се упражня в четене на английски за полза на всички. След като изброява факторите, които правят трансатлантическите отношения важни, и в миналото и сега, господин Бощинаро казва, че социалистите и демократите искат да усъвършенстват текста, и сега вече го цитирам. Трябва да признаем също така, че сме правили грешки в миналото и въздействието на войната в Афганистан и Ирак върху целия Близък изток. Искаме проактивна роля на Европейския съюз, що се отнася до Близкия изток и да се подкрепят всички усилия за опазване на иранското споразумение, като се търси дипломатично дипломатическо, извинете, решение да се заклеми намесата на, Сирия в, извинете, на Иран в Сирия и допълнителните проблеми в района. Трябва да бъдем заедно и да се борим срещу една силна Русия в Сирия и в източното партньорство. Изградили сме многостранна система, която почива върху правила. Това е в интерес и на двете страни, да се подобри тази система и да се запаси. Този доклад трябва да се съсротичи повече върху това, особено що се отнася до укрепването на СТО и ООН и по-добро сътрудничество между ЕС и ООН по външната политика. Затова е важно съюзът да има обединена позиция, единна позиция. И накрая цитирам цитирах до сега, но аз искам да добавя. Тук, в последната част на дискусията, в настоящата свят дори САЩ не могат да се справят сами. Рано или късно ще имат нужда от съюзници. И за това е малко авантюристко да се каже «мога сам», не ме интересува никой друг. Това беше от мен. Thank you, Mr. Pasco. Since, uh, I don't... Благодаря. Тъй като си сянки ги няма, иска ли някой да вземе думата? Първо докладчиците в сянка, както казах. Няма ги. Милан Мон иска думата. Заповядайте. Не мога да кажа, че много време а, съм имал а, да чета този доклад, тъй като този доклад бе изпратен днес, ранния след обяд, така че нямах много време да се запозная с него. Аз съм бил докладчик също в миналото по такъв тип отношения, а, особено при управлението на Обама. Затова трябва първо да поздравя господин Брок за усилията. Докладът събира основните елементи, съсредоточава се върху стратегическата значимост на отношенията между САЩ и ЕС, независимо от това кой е президент. Това е отлично. Първоначалните параграфи се съсредоточават върху стратегическите отношения. Се надявам това да не се промени, независимо от това през какво преминаваме по-настоящем. При предишната дискусия Говорихме за това, че всяко нещо си има край, но имахме десетилетия сътрудничество, общи интереси, общи ценности и смятам, че това ще продължи. Ние все още сме важни партньори един за друг и това се вижда ясно в текста. Искам да поздравя господин Брок за това, че е подчертал този факт. Искам да благодаря на господин Брок също така, защото той е включил идеята за създаване на трансатлантически политически съвет, който аз предложих преди много време. Смятам, че това ще бъде много полезно и се радвам, че господин Брок продължава и включва тази идея в проекто становището. Сега трябва да изчита по-подробно становището, но ако погледнем параграфа за двустранните отношения, където се говори за укрепване на партньорството, мисля, че трябва да изпратим послание, което и търговско, и, и економическо, например, от Инта. Да, искаме да укрепим връзките, економическите връзки, търговските връзки. Знаем, че ТТИП вече е на заден план – Добре сме го формулирали. Но не Европейския съюз изостави това споразумение. Президента имаше, Обама имаше е, съмнение, ние също трябва да подчертаем факта, че това, което искаме е амбициозно търговско споразумение от двете страни, но да не се занимаваме само с търговски мерки. Нужни са мерки, които да гарантират достъп до обществени поръчки, както каза господин Гарднер. И така, параграфите от 5 до 12 трябва да включим идеята, че искаме по-интензивни економически връзки, независимо от това какво мисли господин Трамп. Не мисля, че това е достатъчно силно подчертано. Това е единственото допълнение, което аз мога да добавя и което според мен е желателно в текста. Благодаря. Благодаря, господин Милан Мон. Някой друг иска ли думата? Ако не, нека да ви кажа какъв е графикът. Първото обсъждане е днес. Е срокът е, за изменения е 11 часа 11, 7 юни. След това ще има приемане на становище 20-21 юни след това гласуване в Африт 9 юли в пленарната зала през септември. Господин Брок, искате ли да направите коментар, ако нямате коментар? С това приключваме тази точка. Да. Äh, Най-напред бих желал да благодаря на колегите и на колегата Маламо Да, действително ни желаем да Имаме логична взаимосвързаност и последователност в, договор, в доклада, разбира се, така че благодарим за всички предложения. А, така че аз благодаря нали, на колегата. А, така че наистина ние ще отразим всички предпоставки. Аз ще прегледам още веднъж новите предложения. Тя също ще имаме време да изготвим изменения, но се нашата... Е, Наш... Ние сме амбициозни, е, въпреки краткото време, защото това е тема, която непрекъснато се променя като подвижна цел. И се надяваме, въпреки всичко, да спазим предвидения график. И разбира се, че ние ще предвидим и някой друг дебат разбира се, ще направим всичко възможно по силите си. Благодаря още веда, веднъж на всички. Благодаря, господин Брок. Ние също се надяваме, че ще направите възможно най-доброто. Uh, uh, След три минути ще продължим следващата тема. Обмен на мнение с Александра Пападополо, която е шеф на ИОЛЕКС e в Косово. Три минути почивка. така стигнахме до точка 17, Обмедна мнение с Александра Пападополо, която е шеф на и Юрекс Косово. Добре дошла за, на госпожа Пападополо, която е шеф на мисията за върховенство на закона в Косово. Това е най-голямата мисия в Европейския съюз. През последните 9 години Елекс помага за реформата в Косово. Новият мандат ще насочи отговорността на това звено Насърчаването на разширяването на Европейския съюз е стратегическия приоритет на този, нашата комисия. Нека да държим врата отворена за шесте държави, включително и Косово, като знаем, че няма преки пътища без върховенство на закона. Положението в Косово не е много обнадеждаващо. Вашата работа е изключително трудна като задача. Много е важно процеса на презиряване да се подкрепя с финансова и техническа помощ, тъй като инвестициите в разширяването е в интерес на Европейския съюз, ние се опитваме да използваме ефективно парите на накоплатците. Ясно е, че не може да има двойни стандарти. Няма случаите на лошо управление и корупция не могат да се толерират всъщност. Тези въпроси са предмет на сериозни опасения. Госпожа Пападополос, тъй като ние работим по, по процеса за присъединяване, като използваме нашите докладчици които се надявам ще вземат активно участие в дебата днес, особено господин Шолтес, новият докладчик за Косово. Преди да ви дам думата, госпожа Кенедин Мисията на общата политика за сигурност и отбрана – сега ще дам думата на колегата да ви представи. Благодаря. Няколко думи за контекста. Всъщност това е най-голямата мисия. Още от самото началото, през 2008 година, това е добър пример на мисия, мандата на който се развива. Тук става дума не само за полицейска реформа, а пък за цялото върховенство на закона. Реформа в съдебната система, реформа в полицията и в митниците. Дали задачите са предизвикателство? Наистина, ако нямаше предизвикателства, нямаше да има мисия дали а, труда на тези колеги там се е оказал успешен. Понякога лошите новини се движат по-бързо от добрите новини. И общо нашата тази мисия се приема добре от хората в Косово и, се, и бива подкрепена. Вчера се изказах по този въпрос в друга комисия – понякога има критика към мисията и се пита как се измерват успеха. Добре е да има конкретни примери. Никой не знае как ще ще изглежда Косово, ако нямаше такава мисия. Правим сравнение с други инструменти на които използваме, включително и а, мисии на ООН, на Съединените щати и на други заинтересовани страни по отношение на програмата реформа в Косово. Мисията е сериозен играч в Косово. Работим на, на принципа на партньорство. Всъщност държавите членки ни дадоха съответни мандати. И още един коментар, който е важен от хоризонтална гледна точка. Александра е шеф на мисията не защото е жена, защото ние правим това, което правим на дело от това, което говорим на думи. Всъщност, Александра е един от най-добрите ръководители на мисии и тя се радва на уважение на институцията в Косово и уважението на държавите членки. Искам да й дам думата, като кажа първо, че искам да благодаря за работата, която върши там. Благодаря. Благодаря за любезните думи, казва председателката госпожо Пападополо. Имате думата благодаря, госпожо председател. Благодаря за приветствията в начало. Благодаря и Кен. Благодаря на всички за тази възможност да представя мисията пред вас. Момент е много подходящ за обсъждане на мисията, какво е постигнато до сега, какво ни очаква и какво трябва да бъде бъдещата ни стратегия защото отношенията с Косово навлизат в нов етап. Всъщност мисията в Косово ще бъде <clears throat> преразгледана основно, ще бъде създадена нова мисия, тъй като мисията от сега нататък трябва да се насочи към други неща с по-малък обхват, с целенасоченост към въпроси, които са в центъра на вниманието на Европейския съюз. Тази мисия действа от 10 години поради различни обстоятелства. Положението в Косово не е същото, както преди 10 години. Има съответни постижения. Има и сериозни проблеми. И предизвикателства, по които трябва да се работи като признаваме постиженията и предизвикателството, държавите членки и съответните институции решиха да се направи крачка напред и да се създаде една нова мисия, която да работи в Косово в период на прехода. Преди да мина към бъдещия период, искам да посоча някои от нашите постижения до сега. Много е важно да се знае откъде започнахме. Ще представя фактите и вие може да изградите свое мнение дали мисията е успешна или не. Огледна точка в изпълнителна власт. 648 присъди, около 500, 400 от тях за организирана престъпност и за трафик на хора. Работим заедно с Върховния съд и Агенцията за собственост в Косово. Тук включваме присъди срещу бивши съдии, членове на парламента, полицаи и високопоставени служители. Нашите експерти предоставят ценни консултации на своите колеги в Косово, като използваме данните, които имаме за Косово, е като целта ни е да създадем по-устойчиви институции чрез системен подход, без да се работи на базата на краткосрочни проекти от гледна точка на разследването. Имаме обвинения срещу 251 случая за военни престъпления. Освен на, след... на старите разследвания на УНИ, ние започнахме 98 нови разследвания, включително и военни престъпления след началото на мисията 2400 наказателни дела бяха обработени заедно с специалният прокурор и прокурорите в Митровица. Мисията ни участва на различни етапи на тези производства в 1300 престъпления, включително случаи на корупция, на, на случаи на организирана престъпност и военни престъпления. Успяхме да постигнем достатъчно осъдителни присъди за организираната престъпност и корупцията. Да оставим на страна броя на разследванията и образуваните дела. Криминологичната лаборатория работи е провела около 400 разследвания, включително 140 е, ексхумации. Работим по телата на изчезнали лица. Събираме анализ, на заробени кости и ги изпращаме за анализ с ДНК. Осигуряваме легисли... законодателна подкрепа в работата по голям брой закони и правилници. Предоставихме е, подкрепа за митниците и така там се събират някъде около 1,5 12 е, милиарда евро като мита. Броят на конфискациите се увеличи с 5 пъти. Митниците в Косово се превърнаха в една от най-стабилните и развити държавни институции. Предоставяме структурирана помощ за полицията и всъщност в момента полицията се счита за най- стабилната институция в Косово и се радва на доверието на гражданите. Шесте. ГКПП-та бяха отворени в този период. Помогнахме значително за интеграцията на севера с юга и споразумението за свобода на движение, така че всички от Косово да могат да пътуват към Сърбия с карти за масноличност и с автомобили с косовски номера. Подобрихме работата на другите КПП-та с бившата република Югославска република Македония и България обучението на полицейски служители. Помогнахме на мисията на Европейската на Европейския съюз да разпространи голям брой литература. Може би нашето най-голямо постижение е интеграцията на правосъдието в северната част. Тук 40 сръбски съдии и прокурори се включиха в косовската правосъдна система. Това е за миналото. Сега няколко думи за бъдещия период. За мен би било пропусната възможност, че след 10 за 10 години в ЮРЕКС работиха около 10 000 специалисти. Тук трябва да им благодарим за техния принос, включително и на моите предшественици, които успяха да постигнат такива добри успехи в много трудни условия. Новата мисия, новият мандат, който ще бъде формулиран скоро, трябва да признаем, че тук става дума за управление на криза – успяхме до някъде да излезем от кризата и вече трябва да признаем постиженията и да се мине към други форми на подкрепа от Европейския съюз. Това не означава, че Европейския съюз ще изостави Косово. Нашите дейности по мониторинг и консултация ще бъдат поети от други инструменти на Европейския съюз, понякога с подкрепа на отделни държави членки, в трите области, където Юрикс работеше до тук, полицията и митниците са, са вече достатъчно зрели и развити. И това трябва да се вземе предвид в новите практики. По отношението за корекцията, не забравяйте, че ни очаква още повече дейност по отношение на мониторинга и консултациите. Много е важно. Тук да трябва да подчертая отличното сътрудничество с на Съединените щати в Прищина. Много е важно в институ... за институциите в Брюксел да, да няма инциденти по време на прехода. Благо, много благодарим на колегите в на, на службите, които споменах. Много е важно косоварите да признаят и да отчитат помощта на Европейския съюз и стабилността на своите институции. Това е процес на озряване. Трябва да знаят, че Европейския съюз подкрепя държавата и това не е непременно Юлекс при новият мандат трябва да се включи а, ролята ни по отношение на съдебната система в Косово през новия период, но няма да има наши съдии и прокурори. от друга страна, освен на вече заведените дела, има някои образувани дела, които все още не са достатъчно завършени да бъдат внесени в съда. Всъщност, доста от тези дела бяха наследени от Унмикса. Всички тези дела трябва и досията да се прехвърлят към местните власти. Това е една много сложна работа. Става дума за стотици хиляди страници, които трябва да бъдат преведени на албански и сръбски. И съответните досията трябва да бъдат оценени за риска от нашите прокурори. И те трябва да бъдат предадени на косовските колеги по един подходящ начин. Като същевременно не забравяме, че трябва да дадем и помощ и консултации за нашите колеги в Косово. Да, с новият мандат ще продължим да действаме по линия на сигурността и реакция в случаи. Нашата роля за насочване на лица към съда в Хага ще продължи. И така. Не мога да кажа, че всичко беше идеално в работата ни. Това беше първата мисия на Европейския съюз с изпълнителен мандат в един район, който е много труден от политическа гледна точка. Ако някой очаква 100% успеха и идеални резултати, мисля, че това не е справедливо. Тук не искам да използвам думата грешка, но нещо, което би трябвало да работим по по подходящ начин е управлението на очакванията, очакванията на косоварите и очакванията на държавите членки, дори и на нашите собствени очаквания, защото се работи в, на една територия с много проблеми от гледна точка на правовата държава, която тук що излязва от война. Мисля, че е и се успя да постигне много повече от малки стъпки. Но е много важно да управляваме своите очаквания по-ефективно и по-добре. Много хора ме питат как косоварите оценяват Юлекса. Трудно е да се отговори на този въпрос. Всъщност това е техническа мисия, но не бива да забравим политическите ефекти от нея. И така, Юрек се превърна в част от политическата система в Косово. Естествено, ако питате за отношението към политическите субекти, отговорът ще бъде доста труд, но опростенчески казано, много хора очакваха повече. В някои случаи не се харесваше това, че се намесваме в тяхната работа, Имаше доста статии в тази насока, но в момента дейността на мисията намалява. И населението разбира нашата дейност и броят на положителните реакции се увеличава. Всъщност това не става дума за техническа промяна или реформа, а за огромна промяна в отношението институцията на една държава. Правовата държава е процес на трансформация, за това се изисква много време, много усилия, но е необходимо и за това се оценява добро. Мисля, че това е общо взето отношението на косоварите към Юлекс. Къде се намира Косово в момента? процеса на трансформации има своите спадове и успехи. Да, вярно, че има връщане назад. Не всичко е, е идеално. Несправедливо да се каже, че Косово не се движи, не се движи в правилната посока. От гледна точка на дългия път към правовата държава, който съвпада с пътя към Европа. е ясно, че Косово се нуждае от помощта на Европейския съюз. Било от нещо като Юлекс или нова мисия. 70% от населението в Косово е под 30 години. И те особено много ни подкрепят. Благодаря. Благодаря, госпожа Пападополо. Информацията. Наистина беше много изчерпателна. Господин Игор Шолтес е докладчик по Косово. Той желая да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости. Много статистика предоставихте, много полезна статистика. Полезна и за бъдеще. Ние отблизо наблюдаваме работата на Еолекс. През цялото време, не само днес, но и в миналото, наблюдаваме и вашето участие в целия граждански процес. Имам няколко въпроси, ако позволите. Вие казахте, че ще се договаря нов мандат. през идните месеци. Искам да попитам в този смисъл дали а, косоварските съдии наистина ще бъдат в състояние да се справят а, с натиска, особено по а, някои случаи с корупция на високо политическо равнище. Но говоря за натиск от политически и друго естество. Така че какви съвети може Еолекс да предостави на е, съдебната власт в Косово? Втори въпрос. Убийството на Иванович. Мисля, беше трагичен а, е, факт. Така че ще бъде много важно разследването да а, е, бъде завършено и то успешно. Може да ни кажете, да дадете малко повече информация, как върви това разследване по този случай. То се отнася до съседите на Косове. Смятам, че Еолекс би било добре да публикува годишни доклади относно споразуменията между Прищина и Дал... Белград. Тоест, международната общност по този начин да бъде информирана относно на постигнатия напредък или съответно проблемите, на които се натъква този процес. Вие говорихте също така за върховенството на закона. Разбира се, това е същественият елемент за Косово, за Западните Балкани и за Европа. Но ние също така а, четохме някои статии относно проблеми с върховното, спазването на законите, именно в рамките дори на Еолекс. Та, кога смятате, че моста в Митровица е, ще бъде на река Ибър, ще бъде е, открит? Това ще бъде също много важна стъпка към помирение между Косово и Сърбия. Това беше всичко от мен. Благодаря. Да, благодаря ви, господин Кокан има думата. Uh, благодаря, госпожо председател. Да, благодаря, госпожо Пападополо. Вашето изложение беше много аналитично, обстойно, обективно изложение на дейността на Еолекс. Тези от нас, които проследяват внимателно вашата дейност в самото начало през 2008 година, могат да забележат различни фази развитие, различни проблеми за Еолекс. Така че това, което вие казахте, действително отговаря на истината. Това е самобитна порода си мисия. Вашата мисия в Косово, вашите задачи и ангажименти са много специфични. Вие казахте, че става въпрос от комбинация от политически, технически, стратегически въпроси, и по принцип дейността на Еолекс има своето отражение върху населението в Косово. Вие казахте, че това е най-младото население в, в Европа. Така че ние високо ценим вашата дейност там и ви пожелаваме много успехи за бъдеще. Имам следния въпрос. Вие споменахте, че се обсъжда нова мисия след като се договори мандата. Какво са вашите очаквания? Дали ще бъде намалена тази мисия или в каква насока ще се развие? Втори въпрос. Лекс е, не винаги се е радвал на чудесни взаимоотношения с правителствата и политиците. Понякога, разбира се, се имало доста крит... Лекс трябва да понаси много критики, казано по най-дипломатичен начин. Каква е ситуацията обаче към момента? Вие се изразихте много интересно. Управление на очакванията. Да. Съгласен съм с вашия колега, че населението уважава Еолекс, населението в Косово, но аз а, многократно съм посещавал Косово и съм чувал наистина сериозна критика от страна на НПО сектора към вашата организация. Естествено, че вие сами ще защитавате ролята на Еолекс и вашата дейност, но понякога така малко трудно да се слушат подобни критики, защото те не са справедливи и обективни. Те имате ли опит, например, с работа с тези неправителствени организации, защото тяхната дейност е много важна. И те са съществен фактор в обществото. А, имах и един друг въпрос, който и колегата зададе. Това е въпрос за разследването на убийството на господин Иванович, защото всъщност нанесе сериозен удар в, диа... в диалога между Белград и Прищина. И подобни събития наистина могат наистина да имат все пак някакъв някакво положително последствие, само ако имаме едно наистина добро и успешно разследване все пак докладчика зададе така съществените въпроси. Той е, е, наистина много добре познава ситуацията. Аз наистина искам да подчертая още веднъж колко е важна ролята на Еолекс. Мисля, че за всички нас тук а, това е, е важно и ние а, ще ви подкрепяме, защото работата ви е изключително важна за обществото в Косово. Вие говорихте малко и за бъдещето. Споменахте също така. Може ли да поменете кои са така новите аспекти на новата мисия? Да, благодаря ви, господин Мавридес. Госпожа Пападополо, а, аз ще говоря на майчения си език, така че бихте ли се сложили слушалки? Θα ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι θέλω να σας συγχαρώ Аз, разбира се, искам да ви благодаря за работата в Косово и да ви поздравя, защото напълно споделяме казаното от вас. Може би наистина е, Косово е наистина е един от най-трудните случаи в Западните Балкани. Имам въпрос, свързан с военните престъпления. Това е много тежка сфера, в която се работи много тежко. Според вас, Международния наказателен съд може ли да изиграе също някаква роля или Косово, съдебната система в Косово сама може да се справи с подобни престъпления? Разбира се, има и друг вид престъпления но въпросът ми беше най-вече по а, военните престъпления. Втори въпрос. Естествено, че трябва да отчетем резултатите и да ги разглеждаме в контекста на ситуацията там. И трябва да си дадем сметка как би, каква би била ситуацията, ако нямаше изобщо мисията на Еолекс. Обаче трябва да си дадем сметка, че може да се наблюдават и доста отрицателни резултати, като например отвличането на шестима професори, те са от турски происход, изчезнали са и до ден днешен никой не знае къде се намират тези хора. Да, самият омбудсман каза, че а, сериозно са нарушени а, държавността и върховността на закона, но обаче предприема ли се нещо? А, може би имате някакви информации, но това са а, 6 човека, които всъщност незаконно са задържани на старото летище, а не където са търсени на новото летище. Имате ли представа къде са действително тези хора? Каква е съдбата им? В заключение бих желал да направя един коментар. Много внимателно а, изслушах вашето изказване. Вие казахте, че Европейският съюз е можел да предприеме много повече неща за укрепване на съдебната система, най-вече на върховенството на закона. Това въжи за всички нас, разбира се, не само за нас. По същия начин трябва да мислим и когато говорим и за Турция и Ердоган, когато дали действително съдебната система е справедлива там. Благодаря, господин Мавридес. Има ли други, които желаят да се изкажат? Ако не, давам думата отново на госпожа Пападополо. Very... Благодаря за всички въпроси и за вашата подкрепа. Тя високо цени вашата подкрепа. Да, мога да ви предоставя само факти относно убийството на Олива Иванович. Ние, разбира се, участваме съвместно с полицията от самото начало в това разследване. Като наблюдаваме дейността на полицията в Косово. И второ, като подпомагаме а, обмена между полицията в Косово и съответните сръбски власти. Наши колеги вече а, са изготвили а, оценка на а, сръбската полиция. Споделихме тази оценка с Косово, за да могат те наистина да направят а, препоръки, за да действително а, разследването да доведе до успех. Какво стана след това? всъщност централата в Прищина се зае с а, а, разследването, тъй като случаят е много а, сложен и а, трябва да бъде разглеждан на високо ниво. разбира се, колегите от южната и северната част си сътрудничат. Е, понякога има, разбира се, проблеми, но това, разбира се, няма да ощети е, разследването, то тече. Още веднъж подчертавам, че е, полицията в Косово е водеща и тя е поела делото в свои лице. Както казах, е, тече диалога с сръбската полиция. Това е всичко, което мога да кажа по това разследване. Господин Шолтес спомена за своите мисии в... Андерлайна. that... В тази връзка бих желала да кажа, че Еолекс много строго прилага буква по буква всички правила, за да осветлим подобни случаи. Разбира се, това е нашата Библия, тези правила. И аз, като директор на мисията, мога да ви кажа, че има нулева толерантност прямо каквато и да е корупция. Ние напълно подкрепяме независимото разследване в Брюксел, не в Еолекс, който се води от а, съд на, а, е, съдя от Европейския съд. А, и колегата може да каже повече, ако желаете. Ние имаме етичен кодекс и нашите а, е, а, е, колеги са задължани, разбира се, да спазват високи стандарти, а, е, свързани с върховенството на закона. Но, моля ви, а, провете разбиране, че ние не можем да игнорираме принципа, презумцията на невинност. Защото всеки е невинен, докато не бъде доказано обратното. Това е много важно за морала на мисията. И имаме някои неща, които се случиха до някои колеги. Това е недопустимо. Аз имам пълно доверие в лъвността на нашите колеги. И ако нещо а, наредно се случи, аз ви уверявам, че ще се приложат всички мерки. И всички са невинни. И нямам никакво основание, че колегите ми не са нищо друго, освен много отговорни хора, които вършат професионално работата си по възможно най-добрия начин. И то при едни много тежки обстоятелства. Сега, взаимоотношенията с а, местните. Така казано най-общо. Казах, че е, има различни фази на отношения към нас, към Еолекс. Разбира се, че разговарям с НПО и те изказват своята критика, защото те имат много високи очаквания, които ние не можем да изпълним. Просто никой не можеше да ги изпълни. И не само в Косово, но и по други места в света. Просто местните хора гледат на международното присъствие като на богове имат много високи очаквания, защото смятат, че ще им решат всички проблеми. И аз съм почти две години в Косово и мога да ви уверя, че Еолекс никога не е действал там един вид, за да изземе функциите на Косово. Ние сме там да помогнем, да ги а, насърчаваме, да ги насочваме, но става въпрос за тяхното бъдеще и това са, те са тези, които трябва да го изградят. Сега, разбира се, приключва нашия мандат и а, всеки а, нали, се чуди какво ще стане след това. Има, разбира се, европейско представителство. Европейския съюз е там. И е, Олекс е, все още е там, по друг начин, но ние сме там. Но Косово трябва да се научи, че носи отговорност за собствения си народ. Това е много важно. Що се отнася до правителството? Имаме, разбира се, добри и лоши моменти, защото мисия като Еолекс естествено, че има политическо въздействие в една политическа система. Разбира се, не всеки, всеки ще е съгласен с нашата работа, така че е, в скоро време имахме така доста е, напрежение, но е, аз лично имам добри разговори, добър опит с НПО сектора, с властите и се опитваме да им предоставим най-доброто, което е в нашия мандат. Сега, разбира се, нашата мисия ще бъде намалена не само, разбира се, по отношение на персонала, но по отношение на дейностите. Тоест, ние няма да участваме вече в изготвяне на проекто закони и така нататък. Тоест, това ще бъдат местните Що се отнася за корекции, наблюдението на някои а, случаи, разбира се, ние ще оказваме съдействие в тясно сътрудничество с а, Европейското представителство. Разбира се, ние ще предоставим ноу-хау, но, както казах, под а, тясно сътрудничество с USR. като се опитваме да намалим дейността си и приключим дейността си по един така постепенен и регулярен начин, а не бързо и незабавно. Сега, дали съдиите могат да се справят с, съдиите? Еми, като във всяка система има добри и не толкова добри съдии. Това е нещо обичайно. Присъствието на Еолекс, дори в качеството си на, на, наблюдатели, разбира се, има смисъл. Ние наблюдаваме тяхната работа, техните доклади и разбира се, това е много важно. Имам доверие, разбира се, не всичко ще бъде перфектно, но въпреки това, вярвам, че този начин на работа ще продължи и за напред. Имам голямо доверие. Сега, за военните престъпления. Сега, наказателният съд в Хада е независима институция. Те работят а, независимо. Естествено, че те ще продължат своята работа. А, разбира се, че много случаи бяха разглеждани от Еолекс. Имаха добър завършек. Някои от а, случаите вече бяха прехвърлени към местните съдилища и Еолекс, разбира се, ще извършва мониторинг. И мисля, че тези усилия за разследване на военните престъпления ще продължат и за напред и ще се увенчаят с успех. Недавно беше проведена така доста сериозна дискусия, което така наистина а, беше значително защото самите граждани желаят какво се, да, разберат какво се е случило. Не знам точно как протече този дебат в самия парламент, тъй като това беше вчера, но съм сигурна, че те ще продължат да работят по разследванията на военни престъпления, защото това ще трябва да е тяхна инициатива за напред. Благодаря, госпожа Пападополо. Високо ценим вашата работа. И ви желая много късмет за напред с което приключваме нашия обмен на виждания. Благодаря на всички вас за това, че откликнахте на нашата покана и за предоставената информация. Без значение каква ще е позицията и за напред оставаме във връзка. Five minutes break and we continue with our next uh, item on agenda. почивка. Уважаеми колеги, продължаваме с следващата точка. 18-та представена информация относно мисията за наблюдение за изборите в Ливан. Последната точка. А тя бе от 3 до 8 май. На 6 бяха законодателните избори. Едно десетилетие при предишните, след предишните избори през 2009. -та. Страната е въвела нов законодателен, а, извинете, избирателен закон, много препоръки от предишната мисия през 2009 са взети предвид. Избирателната активност е по-ниска от тази през 2009 -та. Давам думата на госпожа Валенсиано, която беше ръководител на мисията за наблюдение и господин Салафранка – който бе председател на делегацията на ЕП. Госпожо Валенсиано, накратко да ни кажете за мисията. И след това господин Салафранка пък ще обясни за посещението в страната. Подгответе се. Благодаря. И така, благодаря. Тази мисия беше в Ливан в края на март. Работим там. С голям екип. В столицата, в цялата страна, с експерти от различни мисии за наблюдение на избори. Работата, която извършихме, бе отлична, според мен. И това означава, че Европейският съюз имаше много силно присъствие. Това е важно. Това бе и високо оценено от всички онези, с които разговаряхме. Като, както каза и председателката, Изборите бяха по нов изборен закон. Един изборен закон, който бяхме оценили и бяхме препоръчали заедно с други е, заинтересовани страни. Въведоха се важни промени с този нов закон. Най-важната промяна всъщност бе, че се преминава към пропорционална система – което включва и ливанци, живещи в чужбина. Гласуването бе тайно, защото гласоподавателят получава отпечатани списъци преди изборите. Това бяха наши препоръки. И поради въвеждането им, всъщност видяхме, че самото законодателство е променено. Тези промени доведаха и до промяна в културата на гласуване ако мога така да се изразя. Самия ден на изборите всичко протече много мирно, имаше дребни инциденти, но нашите наблюдатели казаха, че всичко е минало мирно и спокойно. Имаше няколко критики, които се появиха през идните дни, но те отминаха. И можем да кажем, че изборите протекоха в един мирен контекст. Много добре работиха хората в избирателните комисии, не сме имали големи нередности, защото това бе един от коментарите, който бе направен от един ком... кандидат, който не получи място в парламента, но тези критики или е, коментари изчезнаха през е, следващите дни. Сега за предизборната кампания и за системата в страната, нещо, което ни безполеше, Някои от кандидатите, някои от политическите партии, които се явяваха на изборите, всъщност е, създаваха проблем. Много средства бяха вложени, което ни безпокоеше. Онези, с които говорихме, те твърдят, че много средства са били заделени. Ако погледнем специалната избирателна комисия, която отговаря за средствата, не е проявила тази комисия никакъв надзор. Комисията за контрол на изборите всъщност е в ръцете на правителството и те няма достатъчно правомощия да разследват източниците на финансиране на отделните кандидати. Една от нашите препоръки, която може да прочетете в предварителния доклад, е тази комисия, комисията за надзор на изборите, да има повече правомощия и да има собствен бюджет и да бъде автономна, за да може да си върши работата както трябва. Друг важен елемент, поне според нас, нещо, което не бе изпълнено, бе включването на жените в политиката, т.е. възможността да се гласува за тях. Това беше една от препоръките ни през 2009 година. Имаше повече жени кандидати, но само 6 бяха избрани в парламента, което означава, че Ливанския парламент е от парламентите с най-низко представителство на жени. И това в една държава, където жените са доста активни. По време на предизборната кампания, самия изборен ден, видяхме, че жените са много активни. Много е трудно обаче за тях да бъдат избрани и да бъдат включени в политиката, което е обезпокоително за гражданското общество и политическата система. Вече споменах, че се включват и живеещите в чужбина, ливанци. Това е нещо повече символично, отколкото нещо друго, тъй като няма огромно въздействие. Нашите наблюдатели казват, че е имало възможност да се гласува в Европейския съюз за кандидати и ние можахме да видим как работи това. Като започна самото гласуване, видяхме, че всичко протече по един много прозрачен начин. Има един друг въпрос, който е свързан с финансирането и контрола и надзора от страна на комисията. Става дума за достъпа до медиите. Много е затруднен тези достъп за всички кандидати, особено тези, които нямат много средства или пък онези, които не са част от политически партии. Ако погледнем ливанските медии, особено телевизионните канали, много често те са пряко свързани с конкретни политически партии, които се явяват на изборите. И макар, че има голямо присъствие на медиите, едва ли може да се говори за равни възможности или достъп на медиите, на пресата до предизборната кампания. И в заключение това е последната информация, която мога да ви предоставя. Миналия ден бях в Бейрут. Тази информация е свързана на анализ на резултатите. Избирателната активност бе по-ниска, отколкото през 2005-2009. Не много по-ниска, но по-ниска. 44% през 2005, но по-ниска през 2009. Сега 49,2% беше тя. Това е държава, която няколко години вече не може да гласува. И факта, че активността е толкова ниска, всъщност е парадоксален. Очевидно, демокрацията обаче е нещо, което се подобрява, ако се случва по-често. Друг път, пъти пък виждате, че когато не може да се гласува, избирателната активност пада. Това е Колегата Салафранка сега ще се изкаже. Работихме отлично заедно по време на мисията за наблюдение на изборите. Много му благодаря. Благодаря на колегите от Европейския парламент. И Харири все още представлява мнозинството, най-голямата група сунити в камерата. Има няколко про-сирийски сунити, са част от интерпарламентарните. Маснук, министър на правосъдието, казва, че символите са много важни за малка държава и това е символ. Но когато говорим за баланса на силите и на властите, то Харири притежава цялата власт. Въвежда се пропорционалност и това е добре. Влиянието на някои от тях е по-силно, други не. В западната преса се говореше, че Хизбола са спечелили едва ли не, но това не бе така. Нямаше такова голямо увеличение за Хизбола. А консенсус нищо да не се прави, за да не се подрони стабилността в страната. Това се чуваше от всякъде в аспект. Не трябва да се поставя в риск стабилността на страната. Трябва да има правителство на единството и то максимално бързо, тъй като предстои много работа. Предполагам, че Харири, правителството, християните ще работят активно. Ако Израел или с правителството на САЩ не попречат, ще имаме една автономна страна с свой парламент, свое правителство, защото аз мисля, че те много искат да се отърват от наблюдението на големите страни в региона. В един древен инцидент в гражданското общество, когато се затваряше избирателна секция, един от кандидатите сметна, че е спечелил. И тъй като се преброиха гласовете, се оказа, че не е спечелил. Беше представител на гражданското общество, много известен писател, журналист, който е много известен. Но след като преброиха отново гласовете, се оказа, че не е спечелил мястото и се срещнахме. Това всъщност една дама, говорихме с нея, успокои се. При християнския лагер това са по-заможни кандидати, но това са, бяха проблеми, които решихме. самия избор, изборен ден, както и предизборната кампания протекоха добре. Ние сме в Бейрут до 7 юни. Имам предвид мисията е там до тогава. И тогава ще излезем с окончателен доклад. Искам да благодаря на господин Сала Франка за неговото сътрудничество. Искам да благодаря на нашия посланник в Бейрут, госпожа Кристин Ласен за нейното сътрудничество. Жан Франко Буркикио, който ни придружи Искам да му благодаря за всичко, което той направи, за да ни помогне да разрешим голямата част от проблемите, които възникнаха, докато бяхме там. Това беше извънредна мисия в една извънредна, изключителна страна. Благодаря. Благодаря, господин Салафранка. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Няма какво толкова да добавя. Инферно, simplemente казаното от колегата Елена Валенсиано. Искам само да кажа, че делегацията на Европейския парламент имаше възможност преди мисията за наблюдение да посети международните сили на ОНЕ, които са малко извън Ливан, само за да проверим така наречената синя линия. Положителна бе мисията, независимо от напрежението, което съществува в момента, независимо от миграционния натиск, който е значителен за тази страна. Милиони и половина сирийци са на тяхна територия. Населението им е много малко. Както каза колегата, протекоха добре, изборите бяха мирни. Изключително важен е Ливан за Европейския съюз. От 2005-2009 наблюдаваме изборите там. Избирателната активност не бе висока, както бе през 2009 но ако сравним това с а, други участия на избори, например в Европейския съюз или изборите в Беденото кралство или изборите в Тунис, например, виждаме, че тази избирателна активност всъщност не е толкова ниска. Истината е, че това е в фокуса на ИОМ. Ние като депутати, и това бе подчертано от Алина, ние, имайки предвид обстоятелствата в страната и новото законодателство, que en este Parlamento fuésemos... Установихме, че не е имало избори в страната. Мандатът ни няма как да продължи 9 години без легитимен процес, но това и се случи в Ливан. И това беше изненадващо, че няма такава висока избирателна активност. Нещо важно, което подчерта Организацията по миграция, е, че ръждаемостта в страната За съжаление, изречението не бе довършено. А, много хора излязаха преди избирателните урни. И така. Съвсем напълно подкрепяме казаното от колегата Валенсиано. Съсредоточихме се и върху нашите задължения. Говорихме за това, че не са достатъчно представени жените, е, прекаленото финансиране на кампанията, компетентностите на Комисията за надзор на изборите, също така, което спомена и колегата. И подчертахме също така е, че Европейския съюз желая да допринесе за стабилността в тази страна. И тази стабилност в Ливан е една стабилност, която може би наистина е много крехка, но в крайна сметка представлява една мозайка на гражданското общество. И благодарение на новия а, законодателен акт има много други хора, които участват посредством професионалното представителство, въвеждането на урни, а, това е изключително важен напредък. Неформално мога да кажа, че според мен процесът беше добре организиран, подреден, чисто практически дори гражданите добре подходиха, които в началото имаха известни е, съмнения, дали ще могат да разберат новия законодателен закон, който е много сложен, но аз мисля, че всичко беше много интересно и добре протече, тъй като закона бе ясен, е, някои неща бяха видоизменени в него, но пък от друга страна фундаментални промени няма, само някои по-малки. Както каза и Елена, възможно е да има стабилност в един толкова сложен контекст, в който е тази страна. И това ни дава възможност да имаме такива наистина положителни впечатления, тръгвайки си от тази страна. Трябва гражданското общество, особено младите хора, да участват по-активно в живота. Различни дами от различни партии, с които се срещнахме, ни казаха открито и отворено, че в списъците на различните партии за гласуване не са включени дами. Това е нещо много притеснително. Така или иначе, обаче имахме възможност да се срещнем с министра на вътрешните работи, други министри, президента, онзи, който отговаря за изборите, членове на Комисията за надзор над изборите, представители на различните листи, Мисията беше успешна. Европейския съюз, според мен, остави много добро въздействие и направи всъщност добро впечатление. говорихме и по други въпроси, като например тероризма, управлението, економическото развитие. Страната живее в много сложна економическа е, положение. 140% е задлъжнялостта, в сравнение с БВП без, безработица, много сирийски беженци, но там има огромна възможност да се преодолеят тези неща. Има и воля у хората и това може да продължи да бъде една страна, която функционира добре. Казахме, че искаме да имаме по-силни връзки на парламентарно ниво с тази страна, да развием техническото сътрудничество също с този парламент. Благодаря на колегата Валенсиано, защото нейната мисия ни даде една отлична възможност да работим заедно, всички членове на нашата делегация е, видяха колко добре се сътрудничи, всъщност не може да се очаква и нещо друго, разбира се, имайки предвид, е, че работим заедно като делегации. Е, едната посещена на страната, другата, която наблюдава изборите. Благодаря на секретарията, отлична работа, конкретна, неуморни са те, отговориха на всички искания на делегацията, много професионално, с голямо внимание, отговориха на всички възможни искания, имаше класически проблеми, както знаете, при такива мисии. Благодаря на всички за тяхната работа. Пак благодаря на секретарията, на различните депутати, защото наистина работата беше екземплярна и тя може да бъде а, копирана от всички останали. Госпожа Матиас, която е председател на делегацията за тези страни. Благодаря. Так, Шентак, Ерапинеш, комплиментар. Благодаря. И аз няма какво толкова да добавя, но искам да поздравя колегите е, Салафранка и е, колегата. Да, това, което казаха те е така, мога да го потвърдя. И това, което казаха за сътрудничеството, но наистина е така, за отличното сътрудничество между мисията и европейска, мисията на Европейския парламент. Мога да, да потвърдя казаното от госпожа Валенсиано и особено казаното от Салафранка, който беше председател на делегацията за тази страна. Делегацията на Европейския парламент изпълнява своята роля много добре в такъв един контекст, което е отлично. Това беше един много деликатен, чисто политически контекст. Страната не е имала от 9 години избори. И последната година и половина имаше много предизборни кампании, много събития, една политическа реалност в един сложен контекст за ливанското население, който последните години трябваше да приеме много сирийски беженци и то в условия, които не са най-добрите. Те нямат възможност и всъщност се оказа, че са много щедри, нищо, че нямат възможност. Мисията изигра своята роля по един отличен начин и ръководителя на мисията и ръководителя на делегацията на Европейския парламент действаха независимо. Ще има съответен резултат, който също ще е независим. Нямаше никакви проблеми и мисля, че мисиите бяха изключителни, екземплярни мисии. Както казах, в коя страната минава през сложен процес, сега има едно правителство на обединението. Те имат нужда от стабилност. Стабилност без външна намеса. Поради тази причина искам да благодаря на всички. Благодаря на секретарията на парламента, който работи отлично, а, за да може да ни даде тази възможност и ние да си извършим добре работата и то качествено. Does any of the members want to take uh, part in this debate? Има ли други желаящи да се включат в дебата? Ако няма, с това приключихме дискусията за днес. Мисля, че се справихме добре. Чудесна работа на мисията за наблюдение в Ливан. Благодаря на всички за свършената работа. Това е последната точка. Днес има точка 19. Точка разни. Имате ли въпроси? ако няма следващото заседание, е 20 юни, 20-21 юни в Брюксел. Благодаря отново, благодаря за търпението, благодаря за сътрудничество, благодаря на преводачите, на секретарята. Отлично работихте днес, благодаря.